Eh. Ecco, sì. Здравейте отново, уважаеми колеги! приветствам добре дошли на Алберто Поточ... Поточник и Лорд Мог. Пристъпваме към представяне на годишния доклад изготвен от доклада на Агенцията за, съ... на... за сътрудничество между аргените регулатори и Лорд Мок, присъствата в качеството си на председател на ЦР. Разполагаме с един час за срещата с тях. Сега ще дам за 20 минути думата на нашите докладчици, които ще ни представят своя доклад. Имате право да си поделите задачата както решите и да си я разпределите. След това ще имате думата на въпроси, като начало Лорд Лока. Благодаря, госпожо председател, за възможността да направим тази презентация. Документът вече е разпределен разпространен. Имаме пълен набор от слайдове и няма да ги повтаряме. Но може би ще е уместно при отговора на въпросите да се върнем към някои от тези слайдове. За сметка на това сме подготвили една доста съкратена версия, един доста съкратен вариант – на нашата презентация. Това е втория годишен доклад за наблюдение на пазара на е, електроенергия и газ, изготвен от ЦЕР и агенцията възоснова на член 11 от регламента. Пообхващаме три основни сфери – пазарите на електроенергия, на природен газ и пазарите на дребно в светлината на правата и защитата на потребителите. Всичко това ще бъде обект на нашата кратка е, презентация. Започва. След това ще чуем накратко и за продажбите на едро. Благодаря раз, развитието на пазара на електроенергия и газ през 2012 година бе анализиран и ето резултатите от нашите анализи възоснова на резултатите, които са вече раздадени в доклада, който ще получите утре. Оказва се, че уедряването на пазара е отрешаващо значение значение за сближаване на цените и ефективното използване на вътрешните връзки. И ако погледнете страница 14 в раздадения ви доклад, ще видите, че в периода след 2008 година има все по-сближаващи се цени в различни региони на Европа т.е. еднакво развитие на цените в различните области на една и един и същия регион, с изключение на миналата година, но на това ще се върне малко по-късно. Това е част от навлизането на възобновяемите електро... Е, енергоисточни. Пълното прилагане на целевия модел електроенергия остава приоритет и трябва да остане такъв особено, що се отнася до общото управление на капацитета и е добре да издигнем в приоритет за близкото бъдеще неговото прилагане. А тези правила са изключително важни, за да постигнем добър енергиен пазар до 2015 година. И ако погледнете, да речем, слайд 16, можете да видите ползите от пазарната интеграция на физическа връзка между отделните държави и членки. Постигнато което е вече много, но и има още какво да се прави в името на ползата на потребителите, за да разширим това обединяване на пазара извън рамките, в които съществува сега така че по-голямата по част от Европа да бъде обхваната до края на следващата година. Значително по-добри са трансграничните връзки, но за жалост все още има електропотоци, електроенергия, които се движат в невярна посока, в неправилна посока по границите, както например на страница 15 в документите. И ще видите, че в Централна и Западна Европа, където имаме висока степен на обединение на пазара, това се прилага по повечето границите. Нивото на потоците е в, в разрез с директивата за диференциация на цените и се свежда до нула. Така че надявам се за следващата година, година и половина да постигнем това в Европа. Има известен ограничителен елемент, капацитета по отношение на енергийните пазари. Отново ви приканвам да погледнете към слайд 15. Трябва да се да обърне много бързо вниманието на така наречените неорганизирани потоци електроенергия, защото разминаването в цените през 2012 година е на лице и това се дължи именно на тези потоци, така че ние трябва да проследим това явление, но да потърсим краткосрочни облегчения и дългосрочни решения на въпроса. И накрая ще бъде много по-полезно, ако се опитаме да интегрираме и да постигнем единно развитие на пазарите на електроенергия и газ, особено ако въведем и нови, нова, ново поколение енергоисточници. Сега за пазарите на газ. Все още има сериозни загуби за европейските потребители поради неправилна пазарна ориентация в газовия сектор. Очевидно това е сфера, където трябва особено да внимаваме през идните е, години. А, ако вземем механизма, разпоредбите на механизма за сближаване е, и други документи, които се прилагат, трябва да ускорим приложението на механизма към и дори преди той да влезе официално сила в Европа. И ако погледнете страница 24 от вашите материали, ще видите отново високо е, голяма степен на дългосрочно обвързване през границите за бъдеще, но капацитетите за момента не са тясно обвързани. Тоест, имаме мощности за дълго, дълъг срок от време, но те все още не се използват. Така че нуждаем се от норми, от правила и точно за това е този механизъм, така че тези мощности да се върнат на пазара за ефективно използваме. Трябва освен това да насърчим дългосрочните договори в групови операции. Е, погледнете страница 20. Ще забележите, че ние все още е, че цените все още се развиват до голяма степен във връзка с развитието на, на пазара на нефт. Така че все още не сме е, освободили, не сме отделили цените на природния газ от цените на нефта и газа. Така че е, трябва да потърсим подходящи стимули за пазара на газ в Европа трябва да изработим правила за на търговията, обединяване на търговията, така че да можем да подобрим и хармонизираме организацията на тарифите за трансграничен пренос на газ. На страница 22 ще видите как стоят нещата в момента и ще забележите огромни разлики в тарифите понякога на една и съща граница в двете посоки, но и на държавата, границата на една и съща страна. Тук нуждаем се също така от по-тясно обвързване на пазарите за електроенергия и газ, защото газът трябва да бъде обхванат по-тясно в системата за продажби на електроенергия. Ако позволите да се върна на пазарите на дребно. За съжаление, все още отбелязваме ниски резултати в повечето от държавите членки. Защо това е така, е трудно да се обясни. Несъмнено, хората предпочитат да се придържат към местния доставчик. И смяната на доставчика понякога се схваща като доста сложно и рисковано, както и времеемко начинание. 23-те електрически компании, 18-те газови компании а, успяха да а, получат а, клиенти в рамките на няколко седмици. Около 49% от електричеството и 56% за газа все още са в рамките на регулираните цени влиянието, последиците от това е, че имаме по-различни цени, които представляват бариера за настъпването на пазара. Имаме и различни законодателни режими, което от своя страна допълнително осложнява ситуацията. Има и различни лицензии в държавите членки. Със съжаление отбелязваме, че не се постига пълно прилагане на законодателството в всички държави членки. заключение, не е изненадващо, че тази година или следващата година няма да се изненадаме, ако отбележим повишаване на цените, въпреки економическата криза. Търсенето на електроенергия се остава постоянно, докато доставките понякога намаляват. Данъчното облагане в някои държави членки понякога се отразява от около 50% на крайната цена – Същевременно обаче забелязваме повишена прозрачност по отношение на всички компоненти на общата цена и считаме, че е, е това е неизменна тенденция. Трябва да се насърчи конкуренцията и да се повиши осведомеността на обществото. Регулираните крайни цени, ако са фиксирани под очакването, намаляват конкуренцията. Затова регулирането на цените на дребно трябва да бъде завишено за да се постигне приемливо ниво на компетенция. Националните регулаторни органи трябва да играят активна роля при прилагането на третия пакет и повишаването на осведомеността на обществото за смяната на доставчика. Същото се отнася и до правата на потребителите. Те трябва да бъдат засилени. Някои от а, разпоредбите, свързани с защитата на потребителите а, от а, третия пакет, а, се прилагат а, във всички държави членки. Но не всички държави членки имат специално определение за понятието уязвим потребител. Мерките за защита на потребителите са различни в различните държави членки. Това се отнася както до социалното измерение, така и до законодателството за електроенергията в съответната държава членка. Нивото на прилагане във връзка с осведомяването на потребителите по смисъл на третия пакет е високо в държавите членки. Повечето от държавите членки разполагат с механизми за разрешаване на спорове. Липсата на хармонизация обаче и начина по който се събират жалбите прави много трудно сравнението между различните държави членки, затова трябва да се подобри управлението и анализа на жалбите. На слайдове 33 и 34 ще видите различните етапи и подходи в различните държави членки. Както казах, има големи различия в това отношение, както и по отношение на напредъка. отношение на основните заключения на тази презентация, бих искал да кажа следното. Въпреки економическата криза през последните няколко а, години а, видяхме повишаване на енергията. Всички знаете, че тези цени се повишиха. Пазара на цял пазара на едро и неговата интеграция се подобряват стига се до конвергенция на цените. Все още обаче има ограничена ликвидност в повечето газови пазари на газа, както и се отбелязва липса на прозрачност при преноса на газ. Увеличава се конкуренцията на пазарите на дребно в много, но не във всички държави членки и в много, за много европейски домакинства е, е непосилно смяната на доставчика. Това се дължи на липсата на осведоменост, на е, верността и придържането към определен доставчик, както и на регулираните цени. Какви са нашите основни препоръки? Пълно транспониране и прилагане на третия пакет Това може да бъде постигнато не само като Европейската комисия упражнява натиск на върху държавите членки, но и с работата на националните регулаторни органи. На следващо място приемане и бързо прилагане на кодекса за мрежата. Конкретни действия и решения във връзка с някои пропуски – Ликвидността в газовите центрове е от съществено значение, както и прозрачност при облагането на преноса на електроенергия. Трябва да се премахнат и пречките пред потребителите, когато те решат да сменят доставчика. Разбира се, трябва да има и пълно прилагане и спазване на правата на потребителите. Накрая, господин госпожо председател. Бих искал да благодаря на всички, които работиха по този документ. Той е доста дълъг, около 270 страници. Мисля, че ако погледнем ситуацията, в която се намираме сега, ще видим, че сме на една предконсултативна фаза. Бихме искали да предоставим цялата информация, която е необходима. Необходимо е да се направи прехода а, и да не се съсредоточаваме само а, върху настоящето, а трябва да погледнем и към бъдещето. Благодаря. Bene, voi avete terminato. Abbiamo terminato. Bene, allora alla fine del, degli interventi, della presentazione. Накрая на тези две презентации имаме първо изказване колегата Турмес. Е, thank you for the presentation. Благодаря ви за тази презентация. Имам въпрос във връзка с прилагането. Прилагането беше основното искане в доклада на Ержи Бусек. Въпросът ми е по-скоро към комисията. Някои от кодексите за мрежата са в процес на решаване. Това ще стане ли посредством комитология? Ще бъде ли специалната процедура с разглеждане и как ще се включи парламент. Парламента няма да работи от април нататък, така че как стоят нещата? Нека комисията да поясни. На второ място, благодаря ви, че отново подчертахте този действителен проблем, който имаме в Европа с газа. В доклада на Ежи Бузек отправихме горещо искане към Генерална дирекция конкуренция както и към всички, да се спре а, това противоречие с повишаването на цените, защото по този начин се, а, в Европа цените се повишават много повече, отколкото в САЩ. Ако продължим с това а, данъчно облагане, а, продължаваме по същия път. Какво можем да направим ние, както Генерална дирекция конкуренция, за да се борим с Газпром? На трето място, благодаря ви за слайда на, а, слайда на страница 17 във връзка с пропуските. Тук се потвърждава а, нещо, за което аз говоря от години. А, Имаме много различни станции в Европа и доставчици. И когато вие казвате, че потока е проблемен, то тогава трябва да вземете предвид и а, Франция. Ако а, поставяте нещата по този начин, то тогава трябва да се съсредоточим най-вече в сърцевината на проблема. Спешно се нуждаем от мерки и действия. 2004 година преминахме за втори път към либерализация на електроенергията и приканихме всички потребители да променят доставчика. Използвахме различни цифри от Германия и колежката може да ги потвърди. Ангелика – Анджела всъщност един друг много виден човек в германската политика. Обърках се. Говорех за Ангелика. Та, след година и половина медийно внимание на високите цени, познайте колко потребители смениха доставчика си. Под 10%. Германия изработи различни интернет портали, всички е, асоциации за защита на потребителите си свършиха работата. Трябва да признаем, че е, да бъдеш потребител не е работа на пълен работен ден. Има си своите ограничения. И това е причината, поради която според мен губите сърцевината на проблема. А именно, потребителите биват залъгвани от пазара. Има един механизъм в Лайпциг, където цените паднаха от 65 евро през 2009 до 35 евро днес на киловатт. Това е доста голямо намаление. И как как се отрази това на останалите? 40% от отделните потребители в Германия не последваха тази тенденция. И аз питам, къде отиват всички тези средства? След 3 години намаляване на цените, не постигнахме очаквания резултат, така че няма обективна причина да считаме, че намаляването на цените ще доведе до промяна на доставчика. Това е начина по който функционира пазара в момента. Трябва да си тръгвам в 45, така че моля ви, не приемайте лично отсъствието ми, ще ми кажат какво сте ми отговорили. Грация, колега Турмас. Ла парола, мистер Чичестър. Благодаря, колега Турмас. Давам думата на Well, Мисля, че господин Турмас е, така хубаво е, говори за е, нашата колега, но, че мога да му отстъпя от времето му, но Поздравявам ви за чудесния доклад и хубавата презентация, за това, че не, не го из, разглеждахте страница по страница, която си е сериозна задача и е, аз самия ще имам нужда от малко време да го проуча внимателно. Искам да ви помоля да се спрете на политическия и потребителски аспект, както Клод спомена при цените. Е, странно е, че цените за потребителите продължават да се увеличават във време, когато економиката в Европа е хайде да кажем, е малко потисната, да не кажем депресирана, в депресия, но във всеки случай не, не се развива на пълни обороти и наистина сме в положението, където Шелгас, например, щатите казва, е, е, има свръх доставки на газ в определени пазари и както е, сам казахте, липсата на връзка между цените на газа в Европа и на други места прави впечатление. Мисля, че отговорът ще прозвучи доста цинично, а това е сериозен политически въпрос. Хората, които са на постоянен доход е, и които трябва да посрещнат доста по-високи разходи за е, енергия, идва зима хората ще трябва понякога да ограничават потреблението на енергия, защото не могат да си го платят. Какво да направим по този въпрос? Съгласен съм с Клод, че, трябва, че нямаме такова преминаване от едно към друго, един към друг вид енергоисточника. Говори от собствен опит. Не, че имам нещо против и е, доставчите, доставчиците на газ се опитват да, да наваксат или, или е въпрос на, на да, да знам, на комуникации, на телефоните, на интернет, но не знам какво друго да направим, за да насърчим хората да се преориентират. Да, несъмнено конкуренцията е един или друг начин и то добър начин за овладяване на и а, цените. Клод пак трябва да се съглася с него. Наистина да бъдеш енергопотребител не е така функция, длъжност на пълно работно време. Човек трябва да се занимава и с други неща, така че ние трябва да направим нещо. Така, какво да кажем на нашите потребители, да ги обнадеждим, че ще направим приведем пазара е, в съответствие с изискванията или все така сме в клинч с Газпром. Председателката благодаря. Да, да, давам думата на колежката Маче Кукус. Благодаря, госпожо председател. Аз съм много удовлетворена, че днес имаме тази възможност да чуем нещо повече за това какво е положението в енергийния, на енергийния пазар, особено на вътрешния европейски пазар на е, е енергоносители. Благодаря на господин Поточник като ръководител на една агенция, която е със седалище в Словения и ако позволите ще поставя два въпроса. Първо, разполагам с доста данни от последните две години а, за това, че в агенцията АЦЕР е, не достигат ресурси, не достигат пари. И това искам да попитам, е, уреди ли се този въпрос или това продължава да ви тормози? И второ, агенцията АЦЕР се намира в Словения но Словения е на трето място а, по високите цени на електроенергия. Звучи малко като шегичка, но въпросът е съвсем сериозен и аз го задавам съвсем сериозно. Председателката, благодаря, дав, давам думата на колегата Фроуи. Благодаря, госпожо председател. Искам да кажа три неща, които ми направиха впечатление в презентацията. Първо, цената на, е, елек, на електроенергията нараства и за потребители, и за бизнеса. Същото се отнася за цените на гъста. И като говорим за преминаване от един оператор и доставчик към друг, опитвал ли е някой от вас? Първо, ще се сблъскате с сериозни тарифи, за които ви трябва да имате докторска степен по инженерни и математически науки, за да се справите. И проблема при преминаването е, че и като индивидуален потребител, предвид дългите, дългосрочните договори, сериозно затрудняват хората. Вие споменахте съвсем накратко уязвимите потребители, производители на газ и електричество. Последните три години показаха основно затруднение а, че онези, които са с най-низки доходи, страдат най-много. Не само от нарастването на цените, но и промените в данъчното облагане в различните държави членки. И въпреки и, и, идеалната представа за единен вътрешен енергиен пазар, все пак има предпочитания към онези части от вътрешния пазар и вашата презентация предпоказва колко раздробено е доставките на газ, да речем, какво е положението Франция, Белгия, Германия, Италия, Полша, но колкото под, повече се отдалечавате, толкова по-трудно стават, трудни стават нещата. Швеция, Финландия, Северна Дания те всъщност нямат, въпреки че имат същите възможности за альтернативни енергоисточници. Неодавна тук в тази комисия а, с, разговаряхме въпроси, по въпроса с компетентния еврокомисар за трансевропейските мрежи. Ни, но трябва да предложим наистина альтернативни възможности за альтернативните предложения. Неодавна, освен това, прочетох и гледах по BBC по телевизията, че приходите, печалбите на, на шесте са нараснали за периода 2006-2012 година от 304 милиона на 1 милиард и 900 милиона. Я, явно, че цените намаляват, но не за потребителите и това носи огромни печалби на големите компании. Говоря за моята страна, Ирландия. Ние имаме регулаторен орган и увеличенията на цените се одобряват от съответния орган. Но аз достатъчно отдавна съм в политиката и си спомням, че преди 20 години, когато прохождах, е, министъра на енергетиката казваше какви ще бъдат цените и те бяха бяха отговорни цени не само спрямо положението на пазара, но и положението на потребителите и при влушаване на положението те намаляваха и а независимата система, системата за независимо регулиране не носи никаква полза на потребителите сега. Председателката, благодаря, давам думата на колегата Дниблер. Благодаря, госпожо председател. Уважаеми господа, и аз искам да ви благодаря за, интерес, за интересните презентации. Бих ви помолила, като човек, който идва от Германия, държава поел по собствен път в енергетиката, бих ви помолила за вашето мнение, свързано с прехода в енергетиката в Германия. Вие все пак се занимавате с регулаторните органи. Германия реши да се откаже от ядрената енергия и през 2022 година ще бъдат изключени последните ядрени електроцентрали. Успоредно с това в Германия беше прият закон за възобновяемите енергийни източници. Той ще доведе до това, че в зависимост от времето, метеорологичните условия ще имаме или недостиг, или излишък на възобновяеми енергии от вятър и слънчева енергия, който ще може да изнесем в нашите държави в съседни държави. Надяваме се да можем също така в моменти да недостиг, да можем да дозакупим необходимата електроенергия. Виждате, че това е сложна ситуация. Имаме специални електроцентрали на газ, които трябва да изравняват, да балансират пазара и Германия трябва да промени доста неща, да се справи с ситуацията. Наскоро беше подписан новият коалиционен договор за съставане на правителство в Германия. А, дали вашата агенция за регулаторните органи дава и специфични за държавите препоръки? защото смятам, че е, излишъка на зелена енергия от е, Германия всъщност затруднява мрежите в Полша, например, и, и се поставят е, бариери в Польша и в Чехия, за да не се допусне претоварване на мнението на, на движението. А, не знам какво е вашето мнение по този въпрос, така че а, още веднъж правите ли специфични за държава препоръки или а, не вземате отношение по вътрешни въпроси? А, и Интензивирате ли е, сътрудничеството си с е, определени държави и региони? Защото ако разгледаме определени държави, изхождам пак от е, Германия и съседните държави Польша и Чехия, се опитваме да намерим мотивация, независимо от развитието на пазарите, да се опитваме да си сътрудничим. Благодаря. Благодаря, господин Оди. Благодаря, госпожо председател. Благодаря на двамата гости за презентациите. Разбрахме добре каква е връзката между потребителите и цените. Разбрахме и, че това е причина за несмяна на доставчика. Моя въпрос е за връзката между инвестициите и регулираните цени. Много често в пресата четем, че Европейския съюз някой път ще престане да вижда светлината в тунела и че ще има а, дръпване на кабела и ще приключи електроенергията в Европа. Как ще обясните вие тази връзка между цената на електроенергията възможността за инвестиции на собствениците на инфраструктурата и необходимостта от инвестиции в европейския континент. Може ли да кажете нещо и за връзките с Газпром? Продължава ли закупуването на инфраструктура в Европейския съюз? Как стоят и нещата с инфраструктурата в Европа? защото оставаме с впечатлението, ние тук в парламента, както и гражданите, че няма достатъчно а, инвестиции в инфраструктура. Благодаря на колегата Оди. С това приключва кръгът на задаването на въпроси и сега отново давам думата на нашите гости, господин Поточник и лорд Мок. Uh, Благодаря, госпожо председател. Благодаря ви за изключително интересните въпроси. Те се отнасяха не само до нашия доклад, но отиваха и отвъд него. Ще се опитам да отговоря на някои от въпросите. Някои от тях бяха отправени към нас, но отговорите трябва да дойдат от другаде. На въпроса за прилагането. От гледна точка на нашата агенция, както вече споменах, по отношение на газа имаме два важни законодателни акта. Тези два законодателна акта преминаха през целия процес и вече са влезли в сила. Имаме също така два законодателни акта за електроенергиите, за връзките, за капацитета и за управлението. Тези законодателни актове са много важни за завършването на вътрешния пазар и скоро ще преминат през процедурата на комитологията. Така че струва ми се, че е отбелязан бе напредък, но както знаете, процедурата по комитология не е в правомощията на агенцията ни. На въпроса за цените на газа, който бе представен, поставен по различен начин. Както сте забелязали, вървим от индекс на газа към индекс на газовите центрове. Пазара по-настоящем отбелязва периоди, в които цените са по-низки в краткосрочен план, отколкото в дългосрочен, което означава, че операторите в Европа сами виждат, че има полза от индексираните а, газови центрове. Все още нямаме ликвидност в тези центрове. Нямаме възможност да превърнем тези цени в референтни. Затова ние от наша страна се опитваме да предоставим повече ликвидност, да се подобри начина по който се използва инфраструктурата от тези различни центрове или средища. От до година ще се опитаме да въведем и правила за търговията с газ. По този начин ще се увеличи търговията с газ. Непланираните потоци са важен елемент, но това е един от аспектите, този, който вие опоменахте. Със сигурност трябва да разгледаме този проблем. Нуждаем се от решения в краткосрочен и дългосрочен план. В крайна сметка единственото ни окончателно решение е по-силна мрежа. Част от програмата за инфраструктурата по смисъла на новия регламент е насочена към подобряването на интеграцията между отделните държави. Ако погледнете в документа, 15-я слайд, ще видите, че Капацитета остава дори след като пазара го е използвал, което означава, че трябва да се вгледаме и в местно равнище, да видим как бихме могли да решим проблема и там с непланираните потоци. На въпроса за поведението на потребителите. По отношение на газа. Бих искал да кажа две неща в това отношение. Ако погледнете десетия слайд, ще видите, че сме се опитали да видим дали има връзка между спестяванията, които могат да направят потребителите от смяната на доставчика и степента на смяна на този доставчик. Ако е положителна връзката в Европа, това означава, че колкото по-големи спестявания може да направи потребителя, толкова по мотивиран да смени доставчика. Но това не винаги е така. Защото в Германия имаме изключение. Ако попитате потребителите в Германия, биха ли сменили доставчика, ако това доведе до спестяване на пари, те ще ви кажат не. Доста е сложен процеса на смяна на доставчика и регулирането на цените също е фактор. Той е фактор, дори да не е непреодолима пречка. Все пак е фактор. Ако имате регулирани цени и вие като потребител сте убеден, че плащате разумна цена, то тогава може и да не смените доставчика. Затова говорим за фактор, който има своята роля. Възможно е понякога потребителите да останат с фалшивото впечатление, че плащат разумна цена, а всъщност да не я плащат. Очевидно, потребителите не се възползват от възможностите, които им се предоставят. Но ако погледнете по-нататък, и това не се дължи на факта, че ние сме със седалище в Словения, но ако погледнете слайд 19, ще видите една история за това, което се случи в Словения миналата година. Имахме нов оператор и 15% по-низки цени. Пазара беше стабилен, статичен и изведнъж той се пробуди. В рамките на няколко седмици процента на потребителите, които смениха доставчика си, се повиши с 5%. Това разбуди духовете в страната. Просто се нуждаете от достатъчно ниво на осведоменост на потребителите и добри условия за конкуренция. Уебсайтовете за сравняване на цените на различните доставчици са добро решение. Дали правим препоръки, специфични препоръки към държавите членки? Да, ние работим с много национални регулатори. Това е част от нашата работа и от метода на управление. Да, работим с националните регулаторни органи на 28-те държави членки. Не целим обаче да даваме препоръки на конкретни държави, освен ако те не ни ги поискат изрично, защото това не е в нашите правомощия не бихме искали да пречим на интеграцията на пазара. Това зависи от държавите членки. И накрая, на въпроса за ресурсите ни, аз представих миналата година доклада за нашата дейност и ви казах, че ни липсва персонал, за да изпълним нашите задачи – сега с удоволствие бих искал да ви информирам, че успяхме да намерим съответните ресурси, ресурси, които получихме преди няколко месеца. Така че сме на прав път. Надяваме се до година проблема вече да не съществува. Предполагам, че Надявам се, че отговорих на повечето от а, а, въпросите. Ако съм пропуснал нещо, колегата ще допълни. Благодаря ви за интересните въпроси. Благодаря. Мисля, че би трябвало да е точно обратно. Аз може би ще се спра съвсем накратко на някои от въпросите. Приложението на законодателството, да, въпросът е сериозен, до толкова доколкото парламентът е в края на мандата си и комисията също има своите задачи. От гледна точка на регулаторите не трябва да забавяме темпото. Мисля, че разбира се, комисията може да ни каже повече е, да, по, какво може да стане с приемането, като се има като предвид, че се провеждат множество срещи с регулаторите. Разбирам, че е, парламента също размишлява върху своята позиция, но така или иначе дебатите текат. Изпълнението времето приложението е по-добро, но независимо от това трябва да се работи по въпроса. Преминаване от един е, енергоисточник към друг. Великобритания има най-високо ниво на промени в това отношение. Все пак ние смятаме като регулатори, е, че резултата е подвеждаш. Е, хората, които разбират е, от промени, сменят оператора, но мнозина наистина дори не се замислят по въпроса. Трябва да потърсим решение и това ще бъде разковничето. Може би трябва да има по-реалистични цели за постигане на резултати и може би това е, и това е най-важното. Казвам го от британска гледна точка. Доверие в е, енергийните дружества. Това е от решаващо значение. Много е важно да е, това, че постигнахме единодушие с Организацията на потребителите БАОК е, като се опитваме да работим за положението на потребителите. Не зная дали на ниво цени можем да направим нещо. Ще бъде много трудно. Първо, трябва да признаем, че само половината от общото ниво на цената в прицените на дребно е свързано с цената на енергоисточните. Има разходи за енергопреносната мрежа, за доставчиците, съответни маржове, екологични такси. Така че 46% от цялата цена е цената на енергията и тук е, се забелязва сериозно раздвижване. Предвид казаното, Съгласен съм по отношение на бизнеса, да, ние се опитваме да насърчим малките предприятия в Великобритания да се възползват от по-добри възможности за достъп до пазара, но мисля, че ценовото ниво и и конкурентната способност на европейския бизнес излиза много далеч извън скромните ни възможности на енергийни регулатори. Има наистина сериозни въпроси. Страните подхождат различен въпрос. Било в сферата на енергетиката, било в сферата на социалното подпомагане. Но е важно да се а, очертае точно уязвимостта. Това са различни видове уязвимост. Какви са хората, които преминават към а, газ, да речем. Дали хората а, не могат да си платят разходите, дали живеят на студено и мръзнат и така нататък. Това е наистина сложен въпрос. От своя досегашен опит знам, че това е сериозна грижа и на правителството. По въпрос а, за а, а, приходите и съответно печалбата. Това е също сериозен въпрос за Великобритания и останалите 6 цитирани страни. Бяха очертани 6 сфери, където наистина се очертават сериозни доходи. Е, зная, че органът сам по себе си е разтревожен и продължава да работи по въпроса. Едва ли е необходимо да казвам нещо повече по другите въпроси, освен може би по един въпрос относно позицията на Германия. Мисля, че правителствата имат пълното право да решават какъв енергиен микс да предлагат. И една от полуките от всичко случило се до тук е колко е важно да интегрираме европейския пазар мисля, че трябва да поддържаме връзка в, с, с хората, които работят и високата степен на зависимост на германския пазар от ядрената енергия а, и във бъдеще ние все повече ще зависим от съседите си. Тук мисля, че европейските институции постигнаха много, като информиране, като комуникация. Преди 10 години, когато попитах за а, на доставките в областта на сигурността в Великобритания, бяха, ме, ме разнасяха повестниците като нещо изключително. Докато сега има големи промени. Ние разговаряме помежду си. Комисията е пределно наясно как стоят нещата със сигурността на доставките. Не се случва често, но ние като независими регулатори сме много по-наясно как стоят нещата и в агенцията АЦЕР, и в комисията, и това, което се случва на пазара, което е в а, полза на всички. Мисля, че от тази гледна точка трябва да оценяваме и германско, решението на германското правителство за отказ от ядрена енергия. Председателката, искрено благодаря за дадените отговори. Благодаря и за направените изказвания. Е, един последен, за последен давам думата на госпожа Йордан. Исках да се върна към въпроса за не, неорганизираните потоци. Господин Поточник на страница 17 е, говорите за това, че се нуждаем от спешно решение и повече прозрачност. Тези необхванати кръгови потоци, надявам се знаете, обхващат не е само енергията от вятъра. Можете да ни, ли да ни кажете нещо повече? Знам, че това е въпрос за експерти, но очаквате ли някакви решения от определящите фактори? Не, какво да ви кажа, ние разглеждаме източниците на тези потоци. Те жучвително нараснаха в Централна и Източна Европа особено в Полша, Словакия, Чешката република, Унгария, Австрия. Опитваме се да намерим точните отговори, да разберем е, откъде идва тая енергия и не толкова а, е, защо се създават такива потоци. Те са е, явление в системата за електроснабдяване, но интересно е, че нарастват и в момента те запълват повече от търговските мощности в определени граници. В кратък срок ще се опитаме да намерим решения, т.е. едно придвижване между Польша и Германия, също и Словения и монтират такива съоръжения по границите си. Но това е краткосрочно решение, като тръгнем за това, което трябва да е окончателната цел, постигане и интеграция на вътрешния пазар. В кратък срок се опитваме да компенсираме потърпевшите, като онези, които искат помощ, да плащат таксия, но не и от онези, които всъщност са източника на проблема. Така че ако променим гледната точка и прехвърлим отговорността върху причинителите, може би ще успеем да постигнем по-добро сътрудничество за решаване на проблема. Но как окончателното решение, крайното решение трябва да бъдат по-стриктно следени мрежи. защото енергопотоците могат да текат без да запълват мощностите по границата, които нямат нищо общо с явлението, което представляват тези потоци. Bene, abbiamo... Благодаря. Добре, нека да приключим тази първа част от нашето следобедно заседание. Благодаря за присъствието, за участието. Благодаря на господин Алберто Поточник и на лорд Мок. С нетърпение очакваме следващата ни среща с вас. За сега, довиждане. Bene, iniziamo il nostro lavoro, il prosieguo del lavoro di questa mattina това преминаваме към следващата точка от нашия дневен наред, номер 12, свързана с съвместните програми по Хоризонт 2020 година и ще говорим за Европейската система за управление на въздушното движение Сезар и давам думата веднага на докладчика Брита Томпсън. Имаме 20 минути на разположение. Благодаря ви, госпожо председател. През 2007 беше създадено това съвместно предприятие публично-частно партньорство, което има за цел да развие Европейската система за управление на въздушното движение. Тази система трябва да се справи с нарастващия въздушен трафик. Знам, че въздушното пространство е доста фрагментирано, което води до допълнителна цена от около 5 милиарда годишно за потребителите. Много често това кара летателните апарати да използват и повече гориво и води до закъснения. Ако оставим нещата както са по-настоящем, ще настъпи хаос на Земята ще настъпи такъв хаос, че ще има 2 милиона полета, които няма да могат да се извършат. За това се нуждаем от решение, което да позволи да използваме по-ефективно въздушното пространство. Това означава да разполагаме с необходимата технология, за да имаме по-екологосъобразно въздушно пространство в Европа. Полетите трябва да станат по-ефтини и по-безопасни. Това може да стане, като се позволи на авиокомпаниите да използват преки пътища, и директни такива. Това ще намали и последиците за околната среда. В доклада си съм се спряла на три въпроса. Първо, конфликта на интереси. Второ, дневния ред по смисъл на Хоризонт 2020 и на трето място по екологосъобразен транспорт. Мисля, че а, страните трябва да декларират наличието или отсъствието на конфликт на интереси. Това може да стане, като се попълнат съответните декларации. Аз лично считам, че е много важно да има равенство на половете в всички нива. Същото се отнася и до Сезар. И накрая трябва да се възползваме от приоритетите за научния развой на дейност на Хоризонт 2020, като имаме интелигентно а, приобщаване а, и го четем в въздушния сектор. Благодаря. Grazie alla collega Britta Thomson, Allora abbiamo iscritto a благодаря на колегата Томсън. Минаваме към изказванията. Дам думата на господин Тосеновски. Я бих хотел подяковать и пани справодайце. Благодаря ви, госпожо председател. Позволете ми най-напред да благодаря на докладчика. Програмата Сезар е изключително важна тема. Считам, че всички ние бихме искали въздушната индустрия да се развива в по-голяма степен на научна основа. Затова определено подкрепям докладчика. От друга страна, да не забравяме, че Сезар беше създаден за да се изпълнят научните програми и проекти до 2016 година. Във всички програми и проекти има определен график, но в този случай а, срокът се удължи. Затова считам, че е необходимо да анализираме ситуацията и да видим докъде сме стигнали с програмите. Необходимо е да помислим и какви проекти искаме да имаме преди 2020 или преди 2024 година, защото вече се говорихме и за този период. Много е важно да решим каква научна и развойна дейност бихме искали да се води тогава. Нуждавам се от конкретна а, времева рамка. Нуждавам се от цели. Изцяло подкрепям всички разработени до тук проекти, но ми се струва, че се нуждаем от по-точен анализ на нещата. Трябва да помислим какво ще се случи с значителните финансови средства, с които разполагаме, какво ще се случи с тях в бъдеще. Финансиране се получава от различни източници. Какво ще стане с всички тези пари? при положение, че се удължава времевата рамка. В качеството си на докладчик в Сянка ще се опитам да ви подкрепя и ще се опитам да допринеса за по-голямата прозрачност на този проект. Затова още веднъж искам да подкрепя докладчика. Нека да, се, да гарантираме максимална прозрачност на всички проекти. Благодаря. Благодаря на колегата Тосновски. Сега давам думата на госпожа Джо. Благодаря ви. Не изразявам собствената си позиция на господин Кансян от НП, който ме помоли да изчета неговата гледна точка по темата. С оглед на прилагането на единното небе и незадоволителния резултат от прилаганите схеми, колегата счита, че основният фактор е прилагането тази структура, вече създадената от човешки ресурси и финансови средства, е изключително важна и трябва да продължи. Колегата счита, че съвместното предприятие Сезар работи добре до сега, дало е очакваните резултати и за това подкрепя предложението на комисията за удължаване на а, периода на програмата без промени. Това съвместно предприятие за периода 2007-2012 година ни показа, че финансовия механизъм, базиран на публично-частно партньорство, е по-ефективен и ефикасен в настоящия си вид отколкото ако разчитахме изцяло на а, търгове и оферти, както а, направихме в седмата рамкова програма. Колегата изразява подкрепа на финансиране на публично-частни партньорства. Доклада на Сметната палата за годишната дейност – не буди никакви притеснения. Е, имаме солиден финансов менеджмент на това съвместно предприятие, затова по мнение на колегата не трябва да се внасят промени. Друга причина за подкрепа на предложението в настоящия му вид е, че Сезар влиза в фазата на разработка и колегата счита, че е много важно да не се губи време в законодателната рамка и че е важно да не се нанасят никакви промени в структурата на това съвместно предприятие. Фазата на разработване би била поставена под риск, тя може да закъсне, ако се внесат промени. Затова колегата предлага да се приеме предложението на комисията без никакви изменения. Благодаря. Грация. Благодаря. Сега давам думата на колегата Карвай. Thank you very much, President. Благодаря ви, госпожо председател. Изцяло съм съгласна. Бих искала и аз да подкрепя Брита Томпсън. Изключително важно е единното небе, както и програмата Сезар. Това е важно за околната среда и за Европейския съюз като цяло. Бих искала да коментирам следното. Това съвместно предприятие, както и останалите, трябва да е в съответствие с принципите, които сме разписали в Хоризонт 2020. Някои от тези принципи вече бяха изтъкнати от докладчика и от останалите колеги, като например прозрачността, упростяването, значението на технологиите, принципа на отвореност във всяко едно отношение. Използването на различни фондове също е много важно, защото по този начин много финансови средства се стичат към една цел, критична маса и много проекти. Всичко това също е важно. Благодаря. Благодаря. Сега ще чуем мнението на комисията. Благодаря, госпожо председател. Здравейте всички. Преди всичко изказвам благодарни, благодарност на госпожа е, Томсен, докладчик, е, както вече някои от вас казаха. Е, е, говорим за технологичните аспекти на инициативата Единно европейско небе. Много важно не само заради технологичното обновление на сектора, но и защото осигурява водеща позиция на Европа в сферата на управлението на въздушния транспорт. За това ние приветстваме позицията на докладчика. Позволете ми да отговоря на някои предложените изменения, за да внеса яснота. Първо, изменение 8 където се предлага да се направи връзка с Хоризонт 2020. Осъзнаваме, че това предложение, е, това публично-частно партньорство вече съществува и до 2016 година получава подкрепата на програмата ТЕН-Т транспорт е, включително и финансово. Това не бива да се забравя. След това е изменение 12. Разбираме мотивите на е, докладчика за въвеждане на тази разпоредба за равнопоставено третиране на половете. Да, съгласни сме, но нека не забравяме факта, че в някои случаи участието и председателството особено е свързано с функции в рамките на комисията. Така че е, трябва да се обърнете към генерална дирекция МОВ. И накрая по изменения 13 и 14 за конфликта на интереси. Трябва да кажа, че този въпрос винаги е бил приоритетен и от началото на проектите това се взема предвид в съответствие с статута. Така че този въпрос и да се е разработен от вътрешни аудитори заедно с Евроконтрол и компетентните генерални дирекции на комисията. Така че мисля, че вече имаме създаден механизъм за гарантиране на тази защита от конфликти на интереси. И накрая, позволете да отговоря относно казаното по анализа на проблемите. Имам множество документи относно резултатите е, на направените анализи и е, имаме и второ, втора оценка на програмата, която ще бъде готова в началото на следващата година. В допълнение към това, по-точно по работната програма за следващия етап, във връзка с нея, а, ние сме в процес на обсъждане с бизнеса. Ще приключим през следващите 6 месеца така че ще бъде на разположение, когато обявим възможност за проявяване на интерес. Комисията ще бъде готова да разпространи тази информация, която в момента а, подготвяме. Благодаря. Grazie, la parola ora Брита Томсон, прего. Краче. Благодаря. Давам думата на Брита Томсън. Благодаря на всички колеги за направените изказвания. Те са интересни. По принцип, мисля, постигаме съгласие относно рамката. Съгласна съм с господин Цъфновски, че трябва да направим анализ, за да видим какъв, какви като вид нови проекти трябва да разработим, но съм съгласна и с господин Кенши, че предложението се базира на предложението на комисията а по повод казаното от комисията за актуалните, е, актуалното развитие, трябва да се придържаме към член 16. А там нещата не са толкова ясни, както ги представя комисията. Там трябва да има равнопоставеност между половете, когато това е удачно. Така че искам да кажа на госпожа Кавалио, всичко ще бъде в съответствие с принципите на програмата Хоризонт 2020, извинявайте, във всичките и аспекти. Благодаря ви. Благодаря на колегата докладчик. Крайният срок за внасяне на изменения е 4 декември 12 часа на обяд. Продължаваме с Хоризонт 2020. Имаме цял един пакет. Докладчикът Клод Турмес отсъства, ще се присъедини към нас малко по-късно. Така че нека да започнем с колегата Форд. Имаме време до пет и половина, малко повече от час. Може би да дадем 5 минути на всеки докладчик. Вики Форд, благодаря. Бе много интересно да науча повече за програмата за клинични изпитвания и, и за болестите свързани с бедността и за свършената работа в рамките на предходната програма, особено за в развиващите се страни, където има много неща да се вършат. Не бива да забравяме също така, тези ужасни заболявания се връщат в Европа. Вижте какво става с туберкулозата. Тя се завръща в Европа, така че наистина е важно да помислим за това глобално предизвикателство. И много се радвам, че миналата седмица бяха одобрени няколко нови препарата за борба с туберкулозата. Всички трябва да се изправим пред това предизвикателство и да помогнем не само на Европа, но и на други страни, от други континенти да се справи с заболяванията. Така че аз напълно подкрепям основните цели и съм изключително благодарна на колегите от парламента, които е, ми уредиха много интересна среща с медици лекари без граница вчера. Много съм благодарна госпожа Кавайо за нейните предложения е, във връзка с е, първата програма. Тя ми помогна да разбера как можем да подобрим развитието в бъдеще. Е, спуста, Включих някои неща в своя доклад, за които не съм сигурна, че са във вярна насока, но искам да чуя коментари. В приложението някои от поставените цели, които се задават за редица страни, е, не е необходимо това да бъде първостепенна цел. Да, в миналото сме работили, но повече дела може да се окаже лесен въпрос, без обаче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 успешно желаните резултати. Така че и тук беше много интересно да чуя чужди мнения и се надявам, че ще мога с помощта на експертите да добавя още някои изменения. Много е важно за този проект да координираме с други обществени сектори, с частния сектор и с неправителствения, с доброволците така че някои изменения имат за цел по-добро взаимодействие с Фундацията Бил Гейтс и други сходни организации. До сега в първата програма това не е постигнато. Подсказаха ми да разгледам описанията на болестите и да не говоря само за инфекциозни болести, като да речем други болести, диабет и други болести свързани с това. И аз се опитах да насоча вниманието си към заболяванията, свързани с бедността, но да не се впускам в твърде пространни описания на тези болести. Много е хубаво да можем да включим най-добрите практики и всякакви други мерки за повече прозрачност са добре дошли. Мисля, че трябва да раз, разгледаме, да включим в един, как да кажа, в една отделна част на сайта от Хоризонт 2020, за да включим тези неща. В е, тази сутрин чухме от някои докладчици, че трябва да съкратим сроковете от 2024 на 2020 година. Мисля, че не бива да не забравяме, че някои клинични изследвания искат просто повече време и може да се наложи да отложим след 2020 година. Това не означава, че те ще изразходват парите предварително, но понякога няма да бъде физически възможно да приключат в този срок. Така че е, ако чуем мнение по този въпрос, също много ще ми помогнете. По-активно участие на гражданите, да, но цифрови цели, хората страдат от болести и не винаги знаят за това, за което, което в това отношение се прави. Така че ще бъда благодарна да споделите своите коментари и мнение по този въпрос. Председателката, благодаря на колегата Форд. Колегата Карвалио, заповядайте. Не, извинявам се, казва председателката. Сбърках. Господин Ламсторф. заповядайте. this issue dealing with... Uh, Господин Рамс, това е свързано с изследването на поведението на малки и средни предприятия, защото, което е много важно за Европейския съюз, защото малките и средни предприятия произвеждат около 70-70, създават между 70 и 75% от работните места в целия Европейски съюз. Но при разглеждане на научно-изследователската дейност процента е едва 4%. 4% е тяхното участие в научно-изследователската дейност. Положението е наистина трудно за тях. Трябва да осъзнаем. <clears throat> Трябва да осъзнаем, че в Европа има различни видове капитализъм. Капитализъм с сериозни позиции във Франция, с големи системи, изграждащ, оформящ цялата економика, като е, този в Германия. И капитализъм с силни позиции на корпорациите. Както в други страни и едновременно с това системата в Северна Италия, която е много вдъхновяваща, защото малките и средни предприятия работят в хиляди, с хиляди в мрежа и тези малки и средни предприятия са изключително ефективни по отношение на прилагане на иновациите и заемат значително място на пазара. И така, проблемът е, че тези програми в подкрепа на малките и средни предприятия в, които се занимават с изследователска и научна дейност, тези програми не са унифицирани и са изправени пред една система, която може да бъде гъвкава и бих казал ефективна, защото някои структури се дублират Например, Еврика, която е междуправителствена програма, е, въведена през 1985 година с един обхващащ 40 е, е, страни, европейски страни, между които е Израел, Канада, Южна Корея. Те са асоциирани членове на програмата и на тази инициатива. За нас е много важно също така програма като Евростар, която има обръща специално внимание на малки и средни предприятия, които се занимават с научно-изследователска и развойна дейност. 33 страни участват в момента в тази рамка. И освен тези 33 страни членове на Еврика и Европейския съюз като цяло е член, и което е важно за финансирането. През 2008 година започна тази програма Евростар и тук приключваме през тази година първия етап. Тук се свързват преимуществата на Еврика с практиката на 25 годишен опит и дейности в рамките на програмата. И трябва да кажа, че на национално ниво научно-изследователската и развойна дейност се покрива от 300 милиона евро и в рамките на 7, седмата е, рамкова програма имаме 100 милиона евро. Така че е много важно да съчетаем частното и общественото финансиране, така че и най-малките звена да могат да бъдат обхванати от е, това е, финансиране по обществена линия. Трябва да кажа, че тази рамка е, значително се разрасна в рамките на инициативата в Евростарс 2. Е, цялата сума по, за проекта е в трияка, така да се каже. Три, съдържа три компо, тройна. Така че започвайки от следващата година, 2014 до 2020 година, тук ще се съчетаят средствата на национално ниво с 861 милиона на ниво Евро, Европейски съюз 287 милиона, което давах милиард и 148 милиона евро. Значителен напредък, който ще даде възможност на малките и средни предприятия да се възползват от тези дейности в рамките на европейските структури. И накрая, заключенията това е много важно, защото Евростар значително ще допренесе за конкурентната способност в Европа, за економическа промяна, устойчиво развитие и по-голяма заетост. Така ще постигнем и целите заложени в Европа 2020. Евростарс през последния период от 2008 и 2013 година работи с обществено финансиране 100 милиона евро и, както казах, и частно финансиране от 400 милиона евро. Така че това финансово участие се предоставя от организациите, участващи в програмата. В Евростарс 2 Имаме 33 страни, които ще предоставят финансиране за 2013 година. На предварителен етап можем да кажем, както вече казах, 861 е, милиона долара, а комисията обеща 287 милиона така че имаме е, милиард и 148 милиона евро. Както виждате, значително обществено финансиране и 50% е, частно участие. Така че ще постигнем също милиард и 148 милиона евро за периода 2014-2020 година. Това е основната информация и в качеството на докладчик искам да ви информирам, че ще предложа три изменения. Първото изменение е по член 5 алинея 2 или 52 ще ви прочета текста на това изменение. Without exceeding the maximum достигайки максималната степен съгласно алинея първа, съветът ще продължи да гарантира една трета от е, национално участие съгласно член 7 алинея 1а. Ще бъдат покривани оперативните разходи при условие, че се наложи адаптамата в хода на нейното изпълнение, могат да се потърсят частни участия. В този случай а, приноса на Европейския съюз може да достигне 50% от частното финансиране. След това имаме предложение на комисията по член 2, алинея Втора, а, малките и следни предприятия, които се занимават с научно-изследователска и развойна дейност, са онези, които влагат поне 3% от своите средства за изследователска и научна дейност и поне, посвещават поне 10% от работното време на тези дейности. Моето изменение, което предлагам, е следното Имате 10 минути. Прехвърлихте ги, казва председателката. Вие можете и сами да си го прочете. Ще предоставя на членовете на комисията тези изменения в писмена форма, така че ще можете да бъдете надлежно информирани. Благодаря за вниманието ви и се надявам, че ще из се съобразите с някой от предложенията и е, коментарите ми. Grazie al collega, io ho lasciato un po' di minuti in più perché abbiamo un po' di tempo. Благодаря, колега Ранстов. Дадох ви малко повече време, което вие използвахте. Сега дам думата на колегата Цавела. Πράγματος μετρολογίας και и είναι Основната цел на Европейската програма за научни изследвания, иновации в областта на метрологията развива нови мерки в тази област, за да подпомогне промишлеността. Ние подпомагаме също така и измервателната техника, защото има важни предизвикателства в областта на здравеопазването, опазването на околната среда и енергетиката. Тук става въпрос и за прилагането на политически стратегии в тази област. Основна цел на това предложение е да има интегриран европейски а, метрологичен а, подход а, а, според член 151 от договора. Това означава, че на регионално, европейско и международно ниво се очаква ден ангажимент. Европейската програма по метрология е основна част от всички инвестиции в научно-изследователска и развойна дейност и е важна част от програмата Хоризонт 2020. Европейската метрология трябва да разработи по-добри документ, инструменти за постигането на по-добри резултати когато тези инструменти се използват в научната област. Европейската метеорологична програма трябва да бъде продължена и ще бъде начало на нови иновации в програмата Хоризонт 2020. Ще се разработят нови решения за използването на природните ресурси, ще се разработят нови, нов подход към стандартизацията на продуктите и това ще допринесе създаването на нови стандарти. Прилагането на тази програма е планирано последния начин. Всички области които засягат участието на предприятия, трябва да допринесат за нови резултати и 28 държави членки ще участват в тази програма, т.е. една повече. Тази програма се подкрепи от всички правителства, защото става въпрос за придобивки от обществен интерес много правителства повишават инвестициите си в съответните инфраструктури. Ние смятаме, че тази област е изключително важна за постигането на върхови резултати и целта на това предложение не може да бъде постигната от отделни държави членки върховите постижения в областта на науката и намирането на подходящи решения в областта на метрологията или за отвъд националните граници, т.е. на национално ниво не може да се постигне успех без общ европейски подход. В противен случай може да се постигне дублиране на усилията и по-големи разходи добавената стойност на европейския подход се състои в обединяването на национални научно-изследователски програми и разработването на общи стратегии. Разбира се, могат да се намерят и източници на финансиране а, на европейско ниво и по този начин може да се достигне една критична маса за справяне с предизвикателствата в областта на метрологията и на на изследователската дейност. Целта на Европейския съюз е да се увеличи ефективността на публичните средства, така че е, Европейският съюз да участва с 50%, е, само 50% от вложената сума. По отношение на съдържанието на доклада, ние разгледахме предложението на комисията, е, разгледахме специално отделни точки, към които сме направили е, предложения за изменения. Едно от тези изменения е свързано с а, е, е, мерките а, по отношение на метрологията, които а, бяха обсъдени в пленарна зала миналата седмица. Много се радвам да чуя вашите коментари в тази връзка. Тра колега Савела. Благодаря на колегата Цавела. Да, благодаря на колегата Карвай. Thank you very much. Uh, uh, uh. Благодаря ви. Аз съм докладчик в сянка на EDCP. И бих искала да благодаря на докладчика Вики Форд за добрия доклад и за изключително доброто сътрудничество. Бих искала да кажа също така, че съм съгласна с всичко, което предлага госпожа Форд. Обсъждали сме нещата многократно, така че аз съм съгласна с нейните идеи. За мен е удоволствие да участвам в този проект. Както каза и госпожа Форд, аз участвах в началото на този проект през 2003 година, когато отговарях за научната и развойна дейност в Португалия. Нещата потръгнаха добре, знам какво може да, какво работи и какво не. И за това предложих да помогна за нещата, които не работят толкова добре. Наскоро с комисара Геген Куин обсъдихме нещата за пътя, по който поема този проект. И аз бях впечатлена от добрата работа на научните работници в Европа. Същевременно тези хора, освен научна и развойна дейност, осигуряват и медицински грижи, помагат на хората – Бяхме също и в Кейптаун. Учените, които публикуват в Nature и Science, лекуват хора, които са в изключително тежко положение и аз наистина с удоволствие участвам в проекта. Какво не работи? Нещата са много сложни. Първата фаза ни е отне три години. Всичко беше много сложно от административна гледна точка, затова трябва да упростим бюрокрацията, както и управлението. Знам, че много хора участват, но наистина трябва да упростим нещата. Опростяването е и приоритет по Хоризонт 2020. Трябва да привлечем държавите членки, частния сектор. За тази цел трябва да опростим процедурата. Отвореността и прозрачността вече бяха упоменати. Трябва да се а, подобри сътрудничеството с Европейския фонд за развитие. Той предоставя много помощ, специално за Африка, но не и този тип помощ, от който ние се нуждаем. Затова трябва да обединим усилията си, защото и DCP не може да се справи. А, фонда може много да помогне. Затова има поле на подобрение в това отношение. Програмата има много компоненти, изграждане на капацитет в националните програми. Това е един вид спойката на всички национални програми. Не съм сигурна дали не трябва да бъде малко по-точни в целите. Като погледнете това, което се случва в частния сектор, така, например, ваксината на Смит Клайн за против малария. проект като че ли няма точно ясни цели, затова трябва да се възползваме от това, което се случва и в националните програми, за да имаме конкретни насоки в нашата програма. Много заболявания а, има в Европа, трябва да им отделим специално внимание, като денге. Трябва да отделим внимание, специално внимание на този тип заболявания. Иначе съм съгласна с казаното от Вики във връзка с привличането на повече участници и прозрачността. Въпроса за упростяването и за участието на фонда за развитие са важните елементи за мен. И тях исках да подчертая и да продължа да ги обсъждам с докладчика и с докладчиците в Сянка. Благодаря. Благодаря. Сега дам думата на колегата Мадорет. Sí, muchas gracias, Благодаря, госпожо председател. Аз също искам да се изкажа във връзка с доклада на Вики Форд. Искам да изразя подкрепата на моята политическа група. Изцяло съм съгласна с нейните идеи и съм съгласна с казаното до сега от госпожа Карвайо. Ще допълня само едно нещо към казаното от моите колеги, а именно следното. Тази сутрин стана въпрос за а, иновативните а, лекарствени средства и а, червената нишка на а, тези програми а, трябва да бъде сътрудничеството на Европа с развиващите се страни. Това трябва да засили важността на тези инициативи. Както каза госпожа Карвалио, става въпрос за финансирането на, изследователска дейност за болести, от които са засегнати предимно а, хора в развиващите се е, държави. А, но всички тези усилия имат смисъл само тогава, когато са обвързани и с други мерки, предоставяне на лекарска помощ, предоставяне на лекарства. Имаме нужда от нови вакцини срещу туберкулоза, болест спомената и от госпожа Форд защото това е а, такова економическо бреме на, за едно семейство, че много пациенти не могат да си позволят тези семейства. И затова моята политическа група е на мнение, че това трябва да бъде регламентирано по някакъв начин и съм дала някои изменения в тази връзка. Благодаря. Благодаря. Дам думата на колегата Джон. Fru ordförande och kollegor, jag, jag ska om... Госпожо председател, скъпи колеги, Аз ще се изкажа във връзка с доклада на колегата Рансторф възможностите за малки и средни предприятия за финансиране на техните научно-развойна дейност. Е, искам да кажа, че, че програмата Юстас действително е ориентирана към бъдещето и носи ползи за малки и средни предприятия, е, дава им повече шансове да стъпят на пазара и да създадат нови работни места. Важното в това предложение е е да стигнем по-нататък в разработването на това предложение и да погледнем от гледната точка на малките и средните предприятия. Това е особено важно във връзка с програмата Хоризонт 2020. Мисля, че е добра политическа, добро политическо послание да се застъпим на малки, за малките и средни предприятия и трябва да изясним шансовете на малките и средните предприятия. Те трябва да бъдат подкрепени, подхождайки отдолу нагоре. Важно е да се разгледат и детайлите на различните а, разпоредби, за да може да бъде по-лесно участието на малките и средните предприятия в програмите. Повечето от тях не са в състояние а, да използват големите европейски мрежи. Те нямат правни отдели, както големите компании имат по-малко персонал и по-малко ресурси, които могат да вложат, за да могат да участват важен елемент от програмата е създаването на подобни възможности за малките и средни предприятия. Ние виждаме тези възможности и искаме да ги предложим реално на малките предприятия. И в този смисъл ще дам предложение за изменения. Благодаря. Благодаря. Мадам президент, благодаря ви, госпожо председател. Благодаря на всички докладчици. Аз бих искала да кажа нещо във връзка с програмата за малки и средни предприятия, тъй като съм докладчик в сянка по темата. Подкрепям тази съвместна програма, защото в днешно време тази тема е много важна за хората, които нямат работа и надежда за бъдещето. Програмата обещава да пожене голям успех за малките и средни предприятия. Тя е специално предназначена за а, новаторските малки и средни предприятия. Тук в парламента водим много дискусии за малките и средни предприятия и за това за мен е удоволствие да кажа, че програмата Евростарс пожа на конкретни резултати в предишната а, финансова рамка. Надяваме се, че продължението на тази програма ще пожене още по-голям успех. Какви бяха статистиките? При първата програма имахме 300 3500 кандидатури. 800 от тях получиха финансиране. И в това отношение има какво да желаем. 70% от бяха малки и средни предприятия, сред които университети и институти по научна и развойна дейност. Ключът към успеха, по мое мнение, беше подхода отдолу нагоре. Нямаше никакви предпочитания за типа технологии или науки, които трябваше да получат финансиране Качеството на проекта беше решаващия а, фактор при отпускането на финансиране. Бюджета беше а, трикратно по-голям. Това ще позволи финансирането на още по-голям брой а, проекти, които ще позволят на нови новаторски малки и средни предприятия да постигнат успех във време на криза. Но да не забравяме ефекта на кризата, по-специално последиците за бюджетите на държавите членки. Държавите членки, някои от тях ще трябва да направят по-големи съкръщения от други и това не трябва да се отразява на резултатите на Евростарс. Трябва да се уверим също така, че няма припокриване между ангажиментите, които поемаме и това, което ще постигнем като резултат. Ако искаме участието на държавите членки, то тогава може да се размият нещата и да не бъде ясно кой какво трябва да прави. В проекто доклада ясно се заявява, че трябва да се избягва двойния одит. Административното бреме също трябва да бъде намалено. Тогава, защо докладчика предлага увеличаване на финансирането от Европейския съюз за административните разходи? Държавите членки също ще трябва да правят междинна оценка. Защо? Всичко трябва да бъде ясно за участниците. Мисля, че Евростарс ни показа, как бихме могли да подкрепим иновациите? Можем да продължим да го правим по също толкова разумен начин. Благодаря. Прора, е, мистер Глант, прего. Господин Глант има думата сега. Благодаря. Благодаря, госпожо председател. Благодаря на колегата Цавела за нейният е, доклад. Искам още веднъж да подчертая значението на тази програма. Метрологията и изследването е, е абсолютно важна за много сектори от економиката, като търговията, здравеопазването, защото без точно измерване няма да има база за каквито и да било действия. Това е особено важно и при програмата Галилео, например. Точното измерване на времето е от централно значение и наноотклонения водят до неточности в определенето на местоположението тези резултати станаха видни при междинния отчет. От 2009 до 2012 година имаше проекти с Общо обем от 31 е, милиона долара, много, много евро. 22 държави членки участваха и продължението на тази програма се възприема от всички държави членки не смятам, че ще имаме някакви проблеми с продължаването на проблеми. Аз бях част от преговарящия екип, свързан с програмата Хоризонт 2020 и ще се застъпя общите правила, които договорихме да се приложат и при тази програма всички а, а, споредби, които а, споменахме днес, свързани с член 180 и 187, ще бъдат в съответствие с програмата Хоризонт. Мистер Рубик, прего. Господин Рубик. Много благодаря, госпожо председател. Аз също смятам, че програмата Евро Старс се ръководи чудесно от Еурека и тук си поставяме а, въпроса дали тази програма не трябва да се е, разпросте и върху членовете, държавите членки на ЕОРЕКА, така че да могат да се използват е, и да се прилагат тези програми от е, по-широк кръг малки и средни предприятия, които работят в областта на научно-изследователската дейност. По отношение на административните разходи, които споменахме днес сутринта, мисля, че също трябва да са сравними те, да не са в една програма 1%, а в други програми много повече. Разбира се, че това зависи от броя на предложенията, свързани с различните програми. Ако има повече предложения, разбира се, тяхното обработване е свързано с административни разходи, има разлики между държавите членки. Говорим за процентът публично финансиране, дали ще е 25 или 33%. И тук смятам, че трябва да вземем решение и да не се придържаме към твърди изисквания, както, например, изискването за 10%, защото оборотът на средства за научно-изследователска дейност в различните предприятия е различен и можем да се запитаме дали повече гъвкавост няма да е уместна. Има различни предложения, които отиват в тази посока, но като цяло програмата Юростас е водеща инициатива в тази област, защото е много бързо, много ефективно и намаляването на бюрокрацията работи все по-добре все повече съкрещават сроковете за възлагане на проектите и за изплащане на средствата. Благодаря. Дам думата на колегата Тоя. Е, на Кио. Благодаря, госпожо председател. И аз ще се изкажа по програмата Юростар. След разглеждането на предложението и а, разглеждането на междинните доклади, свързани с програмата, изготвени от независими експерти или пък от комисията, показват, че тази програма може да бъде подобрена. Надяваме се, че последващата програма ще отстрани всички грешки и че ще покаже, че действително има динамични малки и средни предприятия, които с съответните стимули могат да, да работят в мрежа в областта на научните нововъведения. Мисля, че втората фаза е много важна в тази връзка. Но, както споменаха и моите колеги, ще бъде важно да се постигне по-добра интеграция и хармонизиране на мерките, за да се постигне добавената стойност от създаването на една супранационална програма. Беше предложено от господин докладчика да се включат държави, които участват в Еурека. Ще се опитаме да засилим този лостов ефект финансирането, което имаше и първата фаза на програмата. По отношение на малките и средни предприятия, те би трябвало да имат ползи от работата си в мрежа и от полагането на съвместни усилия, но трябва да се осигури и частен капитал, както и публични средства, за да може да се постигне този лостов ефект от финансирането. Днес говорим за инвестиции и за трудностите с достъпа до средства. По отношение на опростяването, това е заявено желание, което трудно бива реализирано. За целите на упростяването трябва да избегнем двойните проверки, които не са нужни. Нямаме нужда от гаранции за тези проверки, защото това са само излишни усилия, които не са в полза на резултатите. Споменахте административните разходи. Това е спорен въпрос е, за всички дейности, не само за комисията. Понякога ниските административни разходи, които се споменават, са толкова ниски, защото се вземат предвид само преките разходи. И е, тук трябва да работим особено прозрачно, за да можем действително да намалим е, административните разходи комисията има хиляди а, страници с а, а, щатни места и а, ми се струва, че а, тези а, раздути щатни планове не са положителни. Ще, ще вземем отношение и по партньорствата, които ще доведат нови импулси за малките и средни предприятия, ще им осигурят нови контакти с партньори. Това ще бъде много положително във времена на криза. Благодаря. Дам думата на господин Елер. Съвсем накратко ще се присъединя към казаното от колегата Глант. Смятам, че той спомена всички важни теми. От името на НП и от а, името на, на координаторите във връзка с а, публично-частното партньорство. Искам да кажа, че ние разглеждаме тези точки като пакет. Това не е само решение на докладчиците, а ние сме се разбрали с социалистите и демократите и смятам, че и други политически групи ни поддържат да подходим общо, не искаме да разделим публично-частното партньорство от съвместните предприятия. Искаме да намерим бърз и интелигентен подход за интегриране на делегираните актове, за да можем да приключим този процес до края на март, началото на април. Искам още веднъж да подчертая това в присъствието на комисията и на съвета. Благодаря. Давам думата на колегата Турме. Рапорто. Извинявайте, ще се намесия. Преди два месеца бях оговорил среща, която не можах да преместя, затова закъснях за настоящия дебат. Ще бъда кратък. Моят е, доклад е посветен на темата как технологиите могат да са в услуга на възрастните хора е, и ще им помогнат е, да водят един по-приятен живот. Това, което споменахме днес, ми харесва като подход и направеното до сега също е положително. Аз съм говорил с много организации, които защитават на правата на възрастните хора и наблюдавам следния конфликт. От една страна в Люксембург възрастните хора възможно най-дълго остават да живеят в домовете си и има различни инструменти, които им помагат в ежедневието, различни копчета, сензори и така нататък. От друга страна, би било също положително възрастните хора да живеят заедно с други хора, за да не са самотни технологията позволява реалността да бъде нещо като наблюдавана самота, това да бъде животът на възрастните хора. Онова, което позволява на хората да живеят много дълго в домовете си, ги прави самотни от друга страна. Самият аз не съм достатъчно навътре в темата, за да преценя дали това е реалистична опасност, но ми се струва, че трябва да обсъдим този въпрос с докладчиците в сянка. Мисля, че когато развиваме нова техника, нови технологии, не бива да изпускаме от очи въпросът как да не изключваме възрастните хора от социалния живот. Технологии като Skype и подобни възможности за възрастни хора, които вече не са толкова подвижни, но остават във връзка с социума с помощта на тези технологии. Това е положително развитие, което бих искал да обсъдя с вас. Винаги, когато говорим за технологии, се поставя въпроса за защитата на личните данни и защитата на личната сфера. Аз съм работил върху директивата за енергийната ефективност и когато говорим за интелигентни решения и за интелигентни мрежи, не бива да изпускаме от очи, че личните данни са собственост на гражданите. Тук се задава увеличаване на цените на енергията и можем да си зададем въпроса за всички тези технически средства, с които са заобиколени възрастните хора, които също потребяват електроенергия. Как, как, как стои този въпрос? И за мен е важно когато се разработват нови технически инструменти, да не изпускаме от очи въпроса как те ще се отразят на ефективното използване на ресурсите. По отношение на съдържанието е това. От институционална гледна точка също не съм а, достатъчно навътре в темата, но се питам какво става, ако една държава членка не участва в а, една програма, но в същата държава членка а, има много а, иновативни предприятия или изследователски институти, които не могат да участват в програмата според досегашните разпоредби. Аз съм на мнение, че тези програми трябва да станат по-общо европейски, трябва да намерим начин да не изключваме отделни предприятия или отделни изследователски институти в, в държавни членки да зависят от решението на правителството си, което би било в техен ущърп. Така че очаквам да успеем да решим този въпрос. Заедно ще разгледате моите предложения. Сега просто се опитах да раздвижа нещата но заедно с вас бих искал да видя каква е вашата точка и тук съм съгласен с господин Елер, че това е от интерес на институцията Европейски парламент и особено когато говорим за а, институционалните страни на нещата, не бива да предпочитаме една програма пред друга. Това искам да кажа за днес. Благодаря. Бредзина. Благодаря, колегата Бредзина. Дякую за слово, пани председайци. Благодаря, госпожо председател. Тази програма е съвместна програма на няколко държави членки. За жалост, между тях не е и моята държава членка. Но подобно на господин Турмес, аз също смятам, че тя е много важна. Искам да изразя съгласие с докладчика. Имам обаче един въпрос, по който съм на различно мнение, защото тази про- програми, програма дава възможност да се излезе от правилата на Хоризонт 2020 и те да бъдат заменени с националните разпоредби. Много малки и средни предприятия са привлечени към тази програма и ако пренебрегнем това, мисля, че това, тази добра идея може да доведе до отрицателни последици. Може би докладчика да помисли отново дали е, това, което предлага като подход е достатъчно добро защото ние може да постигнем е, съвършено съответствие с правилата, но да се разминем с желания резултат. Мисля също така, че решенията, предлагани от докладчика е, за съвършен институт някъде в държава членка, която не участва в програмата, а, Както и да е, това не е толкова важно, защото се нуждаем от лице за връзка и се нуждаем от съответно финансиране. Благодаря благодаря, казва председателката. Не, не виждам други желаящи да се изкажат. А господин Елер, Разбира се, аз искам само да подчертая, че предложих едно много добре, добро изменение на докладчика за защитата на личните данни. Медицинските данни на възрастните хора са от голям а, търговски интерес и трябва да бъдат добре защитени например, телеметрично, програмата за насърчаване на а, а, развитието на пейсмейкъри и тези телеметрични данни предоставят съответна информация на медиците. Но има и данни, които се отнасят до най-личната сфера на хората и ми се струва, че темата защита на личните данни за възрастните хора трябва да се обърне особено внимание. Те са част от а, а, социална група, която не са чак толкова способни да защитават личните си права. Затова държа да подчертая дебело този аспект на измененията. В противен случай няма да получим обществена подкрепа за подобни програми. Председателката, благодаря. Давам думата на комисията. Господин Мети. Мерси, мадам ла президент. Благодаря, госпожо председател. Няма да повтарям редица общи коментари, които направих тази сутрин относно нуждата от опростяване. Нашите усилия да се получим от първата, по първото поколение на член 185 и съответните инициативи и да се опитваме да не се припокриваме, да не дублираме съществуващите правни текстове. Няколко общи бележки. И така по член 185 няколко неща. Първо, е, екс, експост разпоредбите не никога не се харесват, но се оказва, че финансовите разпор... фи... финансовия регламент изисква от комисията да застрахова бюджета влаган в подобни начинания трябва да проверим това противоречие, което означава, че трябва да проверим доколко солидни са отделните системи за контрол и понякога да се правят предварителни ам, проверки или одит, последващ одит. Така че тук трябва да има определени условия, които не можем да отменим. Второ, гаранционния фонд на разположение на европейските структури. Оказва се, че по член 185 това не може, но когато в някои по-рискови ситуации има альтернативи, които а, финансовия регламент описва, както и на национално ниво. Е, специално за тази програма няколко думи. Целите, които се се очертават. Мисля, че всички сме достатъчно зрели. Може би си спомняте доклада на господин Ван Пелцен, където ставаше дума за изследователски и развойни програми. Ние се опитахме да се съобразим с неговия доклад. Е, чух е, казаното от госпожа Кавайо за малките корпорации, наистина трябва да се помисли. За Евростарс 2 на която отделихме много внимание. Разбира се, горещо приветстваме а, е, линията на поведение на докладчика и е, това, че се залага на интеграция на Евростар. Точно това е философията на член 20 линия 20 от програмата трябва да подчертаем, че по отношение на бюджета предпочитаме да, да, да се пазим 25% европейски принос, като увеличим ефекта на външно участие що се отнася до държавите членки. Може би трябва да изчистим терминологията, която използваме защото в рамките на програмата 2020 за асоциираните държави е, са нещо много стриктно определено. Обедена съм, че знаете за какво става дума, да не ги объркваме с страни, които са членове на Еврика, но не и асоциирани членове по смисъла на Хоризонт 2020. Нека да ги наречем е, партньорски страни партньори, за да няма недоразумения. Е, що се отнася до подхода отдолу нагоре, при Евростарс и господин Йенсен го каза, е, това не присъства като основен въпрос което и наистина нещата са много благоприятни за малките и средни предприятия. Това е разликата от други законодателни и финансови инструменти, които имаме. И накрая докладчика предлага да се изготви списък на критерии, за да се установи дали даден участник може да се включи. включи. Но това вече ще се провери по линия на член 2020, така че имаме заложен такъв критерий. С доклада на господин Турмес искам да кажа три неща. Първо, при приветстваме това, че в доклада се подчертава а, тясната връзка с Европейското партньорство за иновации. Вие винаги искате за по-сериозно участие на потребителите, което наистина е плюс и ще го вземем предвид. Господин Брезина на второ място каза, че тук има някакво противоречие, защото ние търсим а, дерогация от втората програма предвид а, а, националните разпоредби за участие. Сега тук идеята е да направим нещата по-удобни и по- подходящи за малките и средни предприятия и да им се даде възможност да се възползват от тази инициатива. Това е стъпка в тази посока и ние ще платим цената, изразяваща се в дерогация от общите правила. Що се отнася до отварянето към различни страни, програмата е напълно отворена и има възможност за широко участие, но разбира се, ние не можем да предоставяме финансиране от европейските фондове на страни, които не са членове, защо само защото участват а, в съвместните програми. Просто защото няма национален принос към а, бюджета, към фондовете и няма национално звено, което да ги обучава, а, освоява е, което би било в разрез с член 185. След като, значи там принципа е предоставят се национални средства и от европейско ниво се допълват. Но както вече казах тази сутрин, колегата ми и аз сме изцяло на ваше разположение. Сърдечно благодаря на всички депутати за много полезните изказвания. Благодаря на господин Метио. Сега давам думата още веднъж на а, а, докладчиците, госпожа Карвай. Форд. Въпрос от името на Вики Форд към комисията. Може ли да направите предложение за начина по който се прилага фонда за гаранция? В и DCP бихме искали да използваме този фонд, така че би ли могла комисията а, да направи някакво такова предложение, за да може ние да внесем изменения и по един елеген, елегантен начин да можем да използваме фонда. Си, е... Veramente mezzo минуто, half minute, please. Половин минута, моля. Дай. Grazie. Less than that, we will uh, go and discuss with Mrs. Ford ще обсъдим нещата с вас и с госпожа Форд. Ще обсъдим техническите възможности. Упоменах националните възможности и различните разпоредби. Благодаря. Grazie. Quando troverete una soluzione eh, a questa risposta. Благодаря, когато имате решение. Можете че секретарията да го съобщите на нашата комисия госпожа Форд вече не е тук. Господин Рансфорд, Рансдорф, моля. Thank you, Chair. I have several... Благодаря, госпожо председател. Няколко коментара. Първо. Този инструмент ни дава възможност за по-голямо участие. Всички знаем, че основният проблем в историята на науката беше да се идентифицира съответната институция. Сега можем да отидем отвъд строгата институционална рамка. Затова благодаря на комисията за изготвянето на този инструмент, който ще приложим. Втори коментар – Едно от моите изменения се отнася до проблемите на най-малките предприятия. Някои предприятия имат по-малко от 10 работника, така че правилото за 10% трудно ще се прилага към тях. Моето изменение дава решение на този проблем. Надявам се, че колегите ще ме подкрепят. Трети коментар. Трябва да упражним натиск за подобряването на публично-частните партньорства. Това е слабата страна в Европейския съюз. Ако сравним подхода ни с този, който се използва в САЩ, ще го установим, а финансови инструмент ни дава възможност да решим проблема. Четвърти коментар – наш интерес е да отидем отвъд границите на Европейския съюз и да си сътрудничим с държавите от източното партньорство и с Русия. Информираха ме, че се водят преговори в момента между Европейския съюз и Русия в този смисъл. Информираха ме, че руската страна а, живо проявява интерес да се включи в рамката Еорека. Пети коментар – Както чух в дискусията, както всички вие знаете, предложил съм а, изменения във връзка с разходването и намаляването на административни, административната цена. Тук има грешка, защото изменението не е насочено към административните разходи, а разходите за участие, таксата за участие. В схемата се дава възможност за комбиниране на участието на различни държави и членки. Тоест, имаме един кръстосен модел, в който участват различните държави. Та, мярката, която се предлага, има за цел да реши проблема с таксата за участие. Благодаря на колегата Ранстов за неговите подробни отговори и давам думата на колегата Савела. Благодаря, госпожо председател. Не смятам, че трябва да допълвам каквото и да било. Познах се с мнението на моите колеги и заедно ще работим върху подвършването на текста. Благодаря. Сега дам думата на колегата Турмас. Каре, you want to reply? Е, Искате ли да допълните нещо? Ще ви спестя времето и ще го направя в друга, следващата дискусия. Значи, на време приключваме това обсъждане. Срок за внасяне на изменения е 4 декември, 12 часа на обяд. Утре ще продължим нашето заседание и нашата комисия в зала 5G3 в 9 часа. Моля, вземете документите със себе си, но всъщност всеки знае какво да направи. Довиждане на всички.